Colleagues. Уважаеми колеги, моля ви да запазите тишина. Продължаваме нататък с точка 17 от дневния ред. Всъщност това са трите доклада за техническата изправност, точки 17, 18 и 19. Ще разгледаме измененията. Като предварителна информация мога да ви кажа, че гласуването в комисията ще е на 30 май. Нека да ви съобщя този факт, за да не забравя малко по-късно. И така, започваме с господин Кун периодичните прегледи. След това ще преминем към крайпътните технически проверки, доклада на госпожа Сеналова и Последният доклад е документи за регистрация на докладчика Савис Артомаст. Започваме с доклада на господин Кун, периодични прегледи. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Крайният срок за внасяне на изменения изтече. Имаме 311 изменения по ПТИ 388 по материално-правната част и 29 по допълненията и приложенията. Няколко думи за това дали трябва да имаме регламент или директива. Много колеги, включително Ван Дален, Санчес, Смит и така нататък, е, искат да има директива, а не регламент. Всички сме съгласни, че трябва да се определят минималните технически стандарти. Приложното поле се определя в член 2, първи параграф. Мисля, че ще успеем да се договорим относно ремаркетата 01 и 02. Редица изменения искат да има заличаване на този текст, т.е. да се включи текста само до 750 кг. Мисля, че можем да намерим решение, що се отнася до 3 тона и половина като критерий, там ще е малко по-трудно. Има някои изменения, свързани с изключването от приложеното поле на двуколесни МПС това се изменения на колеги от Франция, Холандия, държави, които не предвиждат инспекции на такива двуколесни МПС. Би трябвало да стигнем до споразумение относно изваждането от приложеното поле на малките двуколесни превозни средства, мисля, че може да се намери компромис. Що се отнася до тракторите, селско-стопанска техника, превозни средства, които имат максимална скорост 40 км в час, когато тези трактори и техника работят на полето, те не би трябвало да бъдат обект на инспекции, само когато се движат по пътищата. По изменение 116 и 117 ще трябва да поговорим с докладчиците в сянка. Същото въжи и за изключенията които искат нашите колеги. Що се отнася до превозните средства с историческа стойност, мисля, че ще стигнем до компромис. Има 20 изменения от колеги от различни политически групи. Определяме три критерия и всъщност държавите членки сами ще могат да решават какво представлява превозно средство с историческа стойност. Дали това е превозно средство, което е такова поради своята възраст или поради състоянието си или поради оптичните си характеристики. Член 3 относно центровете за прегледи и определянето на техническата изправност. Мисля, че тук трябва да поговорим с колегата Сеналова, за да синхронизираме текстовете. Определението трябва да е едно и също в трите части на пакета. Достъпа до данни на производителя. Член четвърти. Повечето колеги подкрепят тази идея. Смятаме, че производителя трябва да предоставя данни относно системите за безопасност в превозното средство, както и данни за хората и местата, където са извършвани прегледите. Що се отнася до честотата, внесъл съм предложение, което представлява най-малкия общ знаменател – Значи, след първата регистрация 4 години и след това на 2 години. Това е тезата, която получи подкрепа от колегите. Що се отнася до леките автомобили и категориите М1 и L1, тук мненията са разделени. Ако тези превозни средства вече са натрупали голям пробег, те ще бъдат тествани малко по-често. И така стигаме до пробега. комисията предлага да се прави преглед или 4 години след първата регистрация, или след като автомобила е набрал 160 000 км. Грош, Цикал и Кох тук имат изменения. Иска се или ограничаване на набраните километри след първата инспекция или изпълнението на някакви други критерии, ще трябва да направим проверка. Знаете, че винаги има проблеми с манипулиране на километража на автомобила. Следващия аспект изменения 272, 274 тук се подкрепя моето предложение. Да се разделят лицата, които правят прегледа и тези, които удостоверяват, че прегледа е направен както трябва. Някои колеги имат изменения във връзка с сертификацията на техническите центрове в някои страни няма нужда от допълнителна сертификация на тези технически центрове. Господин Грош говори за ISO 020. Аз мисля, че можем да намерим решение тук. Мисля, че не би трябвало да се изисква разделяне между мястото на инспекция и техническия център. Можем да намерим някакво друго решение. Още едно интересно предложение има въвеждането на електронна платформа за информация за превозните средства. най-важните аспекти от а, жизнения цикъл на едно превозно средство ще бъдат а, документирани, набраните километри, евентуални катастрофи, инциденти, смяна на важни компоненти в превозното средство и така нататък. Всичко това ще се включва в електронната платформа. Що се отнася до техническите приложения има три основни изменения от колегата Серакяни. Чухме, че колегата има нов пост в Италия, но така или иначе тези изменения са на лице. Измененията са свързани с гумите на автомобилите. Господин Либератски пък е внесъл изменения за лампите, а господин Симпсън пък е внесъл изменения свързани с спирачните системи, с кормилните системи. Ще разгледаме допълнително тези текстове. Що се отнася до емисиите на въглероден двуокис и други вредни емисии, въобще всички аспекти свързани с околната среда, ние ще разгледаме въпроса за диагностично оборудване на борда. Трябва да се уточни естествено дали е, това оборудване ще се инсталира по време на техническите проверки или в техническите центрове. Благодаря на всички за сътрудничеството. Сега е ред на госпожа Сеналова. Нейният доклад е свързан с крайпътните технически проверки. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за коментарите. Много полезни коментари. Те подобрява текста. Има естествено някои изменения, които не мога да приема. Няколко коментара, свързани с измененията по този пакет. Има 173 изменения. Някои колеги искат да има директива, а не регламент. Това са изменения 32, 33 на Марцинкевич, на Засада. Нека да подчертая, че в държавите членки има различни практики. Много често директивата не се прилага както трябва, а би трябвало да има минимална хармонизация. И аз съответно съм за регламент. Става въпрос за пакет от нормативни актове и трябва да действаме заедно. Аз не мога да одобря предложения, свързани с твърде голямото либерализиране на системата. В крайна сметка текста има за цел да гарантира изправността на превозните средства. Аз смятам, че крайпътните технически проверки имат своята важна роля. Колегите Рике и Гризберг предлагат една доброволна система за оценка на риска. Това са изменения 146-147. Тук не съм съгласна, защото се създават различни условия за държавите членки. Има изменения на Вортман Кол и на Янсен, например 93 148. Тяхната цел е да се хармонизират периодичните проверки преди да се въведе система за оценка на риска. Това трябва да стане в следващите 5 години. Тук има възможност за маневриране и за преговори. Втората област в измененията е обезпечаването на каргото. Госпожа Гризберг е внесла изменение 43. Аз не го приемам. Тя предлага да се запазят незадължителните насоки. Аз мисля, че трябва да обсъдим пълната хармонизация на проверките за каргото и да решим как ще проверяваме и удостоверяваме теглото на каргото според европейските стандарти. Третата част от предложението е свързана с минималната хармонизация. Аз предлагам 5% от превозните средства над 3 тона и половина. Това е реалистична цел, реалистичен критерий. Що се отнася до приложното поле, господин Фербер предлага 5% от превозните средства е регистрирани на територията на дадена страна. Някои колеги предлагат 1% или 3%. Има някои изменения, включващи категорията трактор тип 5. Аз подкрепям изменение 51 на господин Симпсън. Както вече съм заявявала, има изменения против, против включването на превозни средства или маркета под 3 тона и половина. Аз мисля, че МПС и ремаркета под 3 тона и половина също представляват риск на пътя и те трябва да бъдат обект на такива крайпътни проверки. Що се отнася до системата основана на риск, тук има изменения 54 и 63 на Фостер, Ворд, Манкол и така нататък. Във връзка с промяната на определенията, мисля, че трябва да стигнем до еднакви формулировки във всички текстове. Трябва да намерим определение, което е недвусмислено и което допринася за по-голяма сигурност на пътя, както и за по-чиста околна среда. Не можем да даваме възможност за нелоялна конкуренция или за различно тълкуване. Въпросът за независимостта на експертите е изключително важен. Изменение 100 на госпожа Фостер е проблематично. Според това предложение ще има един и същ инспектор за периодичните тестове и за крайпътните проверки. Тук ще има конфликти на интерес. Ще продължим да обсъждаме изменението на госпожа Гризбек. То говори за 10 километра разстояние от мястото на инспекция в случай, че няма мобилен екип, който да може да извърши проверката. Мисля, че ще можем да намерим компромис, който да удовлетворява географските характеристики на държавите членки. И накрая искам да благодаря на всички колеги за участието в дебата по тази толкова техническа тема. И така, госпожа Сависар, третата част. Благодаря. Тук измененията са много по-малко. Няма да говоря за предложението на комисията, защото вече сме говорили за това, но искам да разгледам измененията. Девето изменение само променя редакцията на текста, нямам нищо против него, но не знам за кого е предназначено английският превод, английският текст е преведен на естонски. Ако естонската версия стане официален документ, а трябва да се а, уеднакви с английската, за да няма недоразумения. Десето и единайсто изменение се отнасят за електронните проверки – за да може те да се използват в страните членки. Не мога да приема 12 изменения на господин Брадбърн. Защото според мен комисията тук е направила важно предложение, което обхваща различни страни на техническата готовност на превозните средства. Според мен много важно е да не допускаме тех, технически неизправни превозни средства на пътя. Ако се проведе технически преглед, който е удовлетворителен, може да бъдат пуснати в движение тези превозни средства, без да е необходимо тяхното пререгистриране. Господин Братбън изпуска тази възможност, освен ако не съм разбрала нещо погрешно. Може би господин Братбен, ще обясни какво ме предвид. Не мога да приема и 13-то изменение по същите причини. Това, че едно возило е спрано от движение, не значи, че трябва да бъде пререгистрирано наново, когато се пуска в движение. А, става дума и за бъдещите преговори. Въпрос на правната служба. Дали моето изменение номер 3 Сигурна съм, че може то да бъде а, е, включено в компромис заедно с други. Подкрепям 16-то изменение, 17-то също. 16-то подкрепям, а 17-то е спорно, 18-то изменение, господин Брадбен, не го приема. Също така не го подкрепям по същата причина. В 19-то се предлага редакция на текста, не я подкрепям. Също 20 и 21 нямам принципни възражения. Но те внасят значително количество нова информация, което прави текста по-неясен. 22 на госпожа Тикао, както и моето изменение номер 5. 23 е също от госпожа Тикао. По принцип ги подкрепям, но се съмнявам, че страните членки са в състояние да съставят тези електронни база данни до края на 2016. Не подкрепям 24-то изменение. Направих предложение, че а, свидетелството за сваляне от а, регистрационния списък на превозните средства е, едва ли може да съдържа цялата необходима информация. Моят документ е в Естония, но там в този документ, на този документ има достатъчно място да се впише цялата необходима информация. 35 е идентично с моето изменение номер 8, редактирано е по малко по-различен начин. А, с това ще приключа. Искам да благодаря на колегите, които са внесли изменения, които усъвършенстват текста. Някои неща има да обсъдя с господин Братбърн но иначе трябва да кажа, че съм съгласна с докладчика. Сега приключихме онези които искат да се изказват. Ето сега прочитам имената им. С това приключваме списъка на желащите да се изказват. Така ли? Още ли И други ли има? Разбира се, включвам и господин Брадбърн, преди да викаме лекар. И сега господин Грош. Благодаря, господин председател. най-напред да благодаря на докладчика. Няма да охвана всичко. Въпросът е, колегите ще говорят и по други е, те точки, които аз няма да обхвана. Колкото доклада Кун, струва ми се, че се опитаме да помогнем на нас, да улесним живота на гражданите, а не обратното. Тоест, трябва изискванията да бъдат колкото може по-опростени. Общо ето мисля, че вървим в правилна посока. Значи говорим за нещо, което ще бъде нещо като паспорт на превозното средство. В него ще се съдържа информация за изминалите километри и други подробности. За сериозни катастрофи, ако е, превозното средство е преживяло такива. Защо е важно това? Защото това е информация, която който купува след това автомобила, е добре да я знае. По този начин ще се намали опасността от измамите. Няма да могат да бъдат мамени бъдещите купувачи. Очевидно, автомобилите трябва да преминават някакви прегледи, технически прегледи. И като имаме такива изисквания в други сектори, защо да не ги нямаме и за превозните средства? Значи тези периодични прегледи трябва да бъдат или на определени периоди от време, или на определени от трябва за изминато разстояние и трябва да бъдат задължителни за всички. И това трябва да въжи във всички части на Европа. Защото ако продавате колата си в, в трета, в друга страна, тогава тази информация е още по, от още по-голямо значение. За да се гарантира безопасността на тези, които ще я използват. Колкото до гаражите, които ще провеждат техническите прегледи. Много важно е, някои от тях е, е, имат значителен опит. Значителен опит, значителен добре са оборудвани. но в малките, в малките гаражи, в малките работилници обикновено те се отнасят много сериозно, защото ако им отегват разрешителното да провеждат годишни технически прегледи, няма да могат да си изкарват екраната. Благодаря, господин председател. Ще говоря на английски от името на господин Дебола, който не може да бъде да дойде. Ние а, сме съгласни с повечето от заключенията на господин Кунс в неговия доклад. Първо, уеднаквяването на техническите изисквания, които са различни в различните европейски страни. И също времено страни членки, които имат вече по-високи изисквания, не трябва да ги намаляват, за да се уеднакват с останалите. Също така, съгласен съм, че това трябва да бъде регламент, а не директива. По отношение на прегледите, мисля, че тук има различни мнения в различните групи. Но 4 плюс 2 плюс 1 плюс 1 е добра формула. Нея, е, на нея настоява комисията. А, мотоциклетите също трябва да бъдат включени. Може би трябва обаче да се обърне внимание на Бернадет Верньо, която казва, че само триколките и двуколесните е, превозни средства, които са използвани повече 4 години, трябва да бъдат е, подложени на редовни прегледи. По отношение на дефиницията на техническата изправност и годност да бъдат пуснати в движение, необходима ни е обща дефиниция. Колкото до селско-стопанските средства, които нам не се движат с повече от 40 км в час, имаме сериозни съмнения, че тази категория трябва да бъде включена също. Предпочитаме е, те да не бъдат включени, освен от тези, които се използват главно по а, шосейната мрежа, път, пътната мрежа, която използват всички останали. Трябва да има някакви минимални изисквания, но страните членки трябва да могат да възприемат по-високи изисквания, ако желаят това. И накрая за е, старите автомобили. За тях трябва да се направят изключения, но трябва да имаме ясна дефиниция какво представлява исторически ценно превозно средство, така наречените vintage cars. Господин Матио с права посачва, че не трябва да се подценява опасността от измами при а, данните на километража, и затова е добре да има някакъв вид регистриране. Защото а, много трудно е да се установи какво е ставало с а, а, колата, ако тя е внесена от а, друга държава. И зато именно това е необходимо да има, да има някаква гаранция за достоверността на данните, особено когато за първи път се подлага на преглед колата. Благодаря. Благодаря за полезното сътрудничество. Господин Беньян. Последния път, когато обсъждахме този въпрос, най-главният спорен въпрос по отношение на периодичните прегледи беше структурата на гаражите и станциите за прегледи, технически прегледи. Изглежда, че ще можем да стигнем до компромис в това отношение. Приветствам забележките на господин Грош, направени преди малко както вече установихме, някои страните имат интегрирани системи и при тях е, се оказва, че безопасността на движението е най-голяма. А страните, където системите са разделени и където има конкуренция за цените на техническите прегледи, е, стандартите и качеството на прегледите като че ли е по-низко. Особено но, а, трябва да се каже, че интегрираните системи са много по- гостоприемни а, за, по отношение на водачите, в мисъл, че а, те могат да си остават колата и с това да я се преберат, а наместо да жертват цял работен ден. Онези, които е, са свикнали с едната или с другата система, е, настояват на своето, но мисля, че нито нито, нито другите трябва да се опитват да налагат своя модел. Мисля, че и двете системи биха могли да съществуват в едни общи рамки. По отношение на ремаркетата, не мисля, че 0102 трябва да бъдат включени в приложеното поле. Е, е, катастрофите с тях изцяло са свързани с претоварване, високи скорости или шофьорски грешки. Няма нищо, което да говори, че тех, някакви технически дефекти в, в малките ремаркета са причина за катастрофи. Колкото за тракторите, съгласен съм с господин Драуи, трябва да се подлагат на технически прегледи само когато се използват за търговски превози и по а, пътната мрежа на страната. Сега за километражите. Това е голям проблем. Проблем не е сега възникнал. От край време е този проблем с километража. Тук има възможност с много малко разходи и без голяма бюрокрация да се реши този проблем. В тези области може да се постигнат компромиси, особено за тракторите, за ремаркетата, за старите автомобили с историческа стойност и се надявам, че в следващите няколко седмици ще постигнем подобни компромиси. Благодаря, господин председател. Няколко забележки по първия доклад на господин Тулкунс за прегледите. Направила съм редица изменения и Накратко ще резюмирам това, което смятам, че е необходимо. две едно едно, което предлага комисията е приемливо и километражът също така е важен. Втори въпрос, който трябва да повдигнем това е въпросът за тези, които осъществяват ремонт и контролират тяхното качество. Тук ще може да постигнем компромис, който ще позволи да отговорим на изискването ония, които работят в интегрирани станции за прегледи или пък в индивидуални. Ако използваме едни и същи, едни и същи а, центрове за технически преглед, за същите, за същите, същия вид автомобили, ще можем по някакъв начин, по същото време на годината, ще можем по някакъв начин да избегнем конфликта между контрола и монтьорите. Сега по отношение на емисиите, емисиите на CO2 и на а, твърди частици. А, там не може обязателно да се а, да се доверяваме а, на а, това, което а, се казва. А, а, разбира се, това, което се прави е като годишни прегледи, както за емисии, така и за друго, не трябва до никакъв случай да замества и да бъде в конфликт с крепътните проверки, които се правят на камионите по отношение на тяхното натоварване, емисии и прочее. В никакъв случай не трябва да се намалява контрола върху пътния транспорт, особено за камионите. Е, това са е, позициите, които не защитаваме като, е, като, групи, като група, както на по единия доклад, не както това Сеналова, така и докладът на господин Вернер Кун. А сега ще дам думата на госпожа Фостер. Да, благодаря, госпожо председател. Няколко неща ще кажа и за доклада на госпожа Сенелова. Няма, разбира се, да мина през все, всички предложения за изменения, слава Богу, но все пак искам да подчертая, че и двата доклада посочват, че трябва да има директиви, а не регламенти и по двете теми. Що се отнася до някои от основните точки по отношение на а, центровете а, за тестове и също в сервизите, ние имаме а, голям брой а, такива малки предприятия малки и средни предприятия и доста по-малък брой, разбира се, инспектори. Абсолютно невъзможно е разбира се, а да се проверява непрекъснато, но в същото време а, лицензираните такива сервизи и а, <clears throat> центрове за тестване на автомобилите вършат работата си чудесно и ние разчитаме на а, тяхната отлична работа. Ако другите държави искат да го направят така, както го правим и ние, да заповядат. Що се отнася до автомобилите с историческа стойност, на това е важно да бъде оставено на държавите членки. След това оттеглянето на лицензите. Това е нещо, с което лесно можем да се справим, не прекалено бюрократично, а просто а, когато се оттегли лиценза, автомобила се изважда от движение, спира се от движение, след което при промяна на нещата към по-добро, отново може да бъде възстановена неговата подвижност. Ако разгледаме някои от нещата бъдат разгледани в повече подробности, ще видим, че има пълни основания от наша страна да искаме това да са делегирани а, правомощия. Това са няколкото точки, които аз исках да спомена във връзка с периодичните прегледи за проверка на техническата изправност. По крайпътните технически проверки. Ние бихме предпочели да имаме директива. Аз вече споменах, и, че и по двата доклада предпочитаме директиви но искаме да се разшири приложното но искаме да кажем, че исканото разширяване на приложеното поле малко ни създава притеснения, защото ако погледнем някои от ремаркетата, ако те са прикачени към тежкотоварните автомобили, те ще бъдат проверявани, но има някои по-малки ремаркета и аз повтарям думите на някои от колегите, които поискаха да бъдат извадени тези по-малки ремаркета и някои други а, малки превозни средства от а, приложното поле. Но, а, по отношение на документацията. Ами, ако някой открадне превозното средство, ако документацията е вътре, тя, трябва, тя разбира се, ще улесни кръците. Така че си мисля, че е добре да поискаме да се пази в, на подходящо място, да се съхранява, а не а, да се държи в а, съответното превозно средство. И както вече споменах, а, техническите прегледи на а, автомобилите с ремаркета, на превозните средства с ремаркета и а, крайпътните технически проверки, ами ние разчитаме на нашите контролери, те много добре си вършат работата, инспектират всичко така както трябва да бъде и а, във връзка с това ние искаме да бъде опростен на текста на анекса, тъй като той а, според нашите инспектори никак не е лесен за ползване. И накрая искам да благодаря отново на докладчика. Да, благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Кун първо, казва господин Ертук. Ние виждаме, че може да има много висока степен на риск – свързана с някои превозни а, средства и техните ремаркета. Двуколесните и триколесните а, превозни средства също могат да предизвикат а, сериозни пътни происшествия. Някои от тях могат да вдигат скорост до 200 км. Що се отнася до превозни средства с историческа стойност, ние имаме нужда от точна дефиниция именно на такова превозно средство, за да не оставим една вратичка а, за най-различни заобикаляния и измами. и според мен принципа 422 е съвсем правилен, т.е. разумно е да се използва. Да, тестването, техническия преглед по един и същи начин да се извършва в цяла Европа, не мисля, че е най-подходящото. Но пък и прекалено големите различия а, а, също не са добри. ИСО а, 9020 а, а, показва, че да, а, е задължително да се извършват а, тези технически прегледи по, по определени критерии, но държавите членки могат да решат сами какво още допълнително могат да добавят. И аз смятам, че това е много важно. Квалификацията – на лицата, които извършват техническите прегледи. Мисля, че не искаме да а, под, да а, обесценим това, което като квалификация искаме да притежават. Така, имаме, председателят казва, имаме още няколко записани в списъка за изказванията, плюс това комисията трябва да вземе думата така че много ви моля, бъдете кратки. А, господин Канко. Благодаря, господин председател. А, ако искаме да уважаваме принципа на субсидиарността, е много важно, особено, що се касае до проекторегламента. Това е от съществено значение, защото аз смятам, че ние трябва да спазваме правила и условия, които съществуват в едни или други държави членки. Що се отнася до доклада Кун, периодичните прегледи за проверка. А, да, ние тази тема трябва да я разглеждаме от а, перспективата, от а, гледната точка на малките и средни предприятия, защото там те са мнозинство в тази област. Разбира се, има и доста големи фирми, които искат да разширят мрежата си, вместо да а, помагат на малките и средни предприятия. Но те са а, гръбнака на нашата економика. Ние говорим за разделяме, разделяне на функциите а, и в същото време не го спазваме. Създаваме ли проблеми а, за малките семейни фирми? Мисля, че се стараем да не го правим, но трябва да внимаваме. но си мисля, че не трябва така напред-назад да правим нещата, що се отнася до малките средни предприятия най-вече. Благодаря, господин председател. Четири са въпросите, по които искам да говоря. Не искам да повтарям казаното вече. Искам да настоя на факта, че контролът не трябва да бъде дискриминационен и да бъде. Държавата трябва да гарантира, че той трябва да се извършва справедливо, без значение каква е националността на водача нещо, което е, се и предлага доклада, се налова. Някои колеги предлагат класификацията да бъде факултативна. Това не е лошо, тъй като тази а, класификация е, а, дава възможност за дискриминация. Необходими са национални бази данни, които да са взаимно свързани. Това първо. Второ, за приложението с удоволствие отбелязвам, че се иска да се изключат малките ремаркета до 500 кг от изискването, това отговаря на... Това Виенскът предвиждате и Виенската конвенция, което, в която малките ремаркета до 500 кг не трябва да бъдат регистрирани. А, сега за доклада на господин Кун. Въпреки, че много колеги а, са привърженици на техническите прегледи на тракторите, мисля, че а, може да избегнем а, да приемем нещо, заради което ще ни се смеят. Защото в много страни си задават въпроса, защо е необходим този контрол. А, и той изглежда доста глуповат на много от европейските граждани. Това второ. Трето, във връзка с 122 изменение на колегата Изабел Дюрон – и аз направих предложение да се контролират емисиите, така както предлага изменение 121, т.е. да се контролират така наречените емисии НОКС, т.е. азотните окиси. И накрая да кажа, че не съм готова да приема предложението, което предвижда а, контролните пунктове да бъдат разполагани в близост. И предлагам да не се водим от изминатото разстояние, а за това, че от някакви километри, за това, че контрола трябва да бъде извършен в най-близкият най-близкият център за технически преглед до мястото, където домува автомобила. Ако, защото ако трябва да създаваме допълнителни центрове за технически прегледи, това ще бъде толкова скъпо, че е, ако има някакви предимства, те е, няма да могат да го изкупят. Благодаря, господин председател, че не чукнахте с е, чука, така както правите в друг случай, като се пресочи времето. Благодаря. Благодаря, господин председател, казва господин Братбърн. А ще кажа няколко думи по регистрацията на автомобилите. Смятам, че това е директива повече, отколкото регламент. И аз мисля, че трябва и трите предложения да бъдат директиви, а не регламенти. Това е първото. Второто, искам да се опитам да разясна а, от, а, подхода към някои от моите изменения не искам да бъдат тълкувани погрешно. Моята идея е, че не трябва да се опитваме да превърнем тези регламенти в перспектив, прескриптивни а, документи, които не оставят никаква възможност за гъвкавост. А, например, отнемането или временното оттегляне на регистрацията е нещо, което а, трябва да продължи да съществува. В Обединеното кралство ние имаме а, един вариант, при който а, автомобилът, автомобилът се изважда от движение, но а, а, собственикът след необходимите промени и ремонти а, може отново да кандидатства за връщане на въпросният а, документ и трябва да има сертификата, сертификата за преминат тест на автомобила. Иначе не можете да се движите по шосетата на моята страна. И така, аз мисля, че ще е по-добре да бъдат по-малко прескриптивни а, тези а, разпоредби, И аз мисля, че и а, на тези предложения, които бяха оттеглени от колегите, също дават възможност именно за намаляване на тази твърде голяма взискателност и деталност на някои от разпоредбите, като например задължителния обмен на бази данни. Това е нещо, което а, независимо от това какъв а, уклон политически има а, правителството а на а, Обединеното кралство, винаги сме били много резервирани по отношение а, задължителния обмен на информация. А т.е. ние много внимаваме с това знаете колко дебати имаше и продължава да има по отношение личните данни на пътниците и а, ние бихме предпочели а, да а, се внимава, много по-внимателно да се подходи към това. Ето Аз е, ето защо се обръщам към колегата с е, молбата. Разбира се, да оттегли някои от тези по а, е, взискателни части от а, текстовете на своите предложения за изменение. Иначе всичко това като документи може да помог... и ще помогне а, за а, движението на хората в рамките на Европейския съюз. Благодаря ви. Господин Парк. Благодаря, господин председател. Няколко думи по доклада Кун. Искам да благодаря на докладчика. Нека да спомена каква е нашата цел, а именно да гарантираме безопасността по пътищата. Знаем, че катастрофите, предизвикани от техническа неизправност в ЕС, са 10% от всички инциденти. Ето защо трябва да има контрол и прегледи. Много е важно инспекциите и прегледите да са независими по своя характер. Сертификацията трябва да е независима. Имаме обаче различни практики. В някои страни сервизите и центровете за технически прегледи са разделени, в други места са едни и същи. В Австрия, например, тези места съвпадат. Само, че нашата система не води до по-лоши резултати от средните за Съюза. 2%. Значи нашата система функционира добре. И инспекторите са независими. И ако възникне и най-малкото съмнение за тяхната независимост, има много сериозни санкции, могат да бъдат подведени под наказателна отговорност. Не трябва да променяме съответно системата само заради самата промяна. Ако нещата работят добре, е, функционират е, както трябва, няма нужда да се правят промени. Член 12 и на точка 13 споменават въвеждане на разделянето. Както е в някои страни. Неразумно предложение, защото просто се нарушава статуквото в някои държави, а пък няма гаранция, че ще има по-голяма безопасност. Що се отнася до предложението за стандартизация, аз не, че съм против Напротив, стандартизацията може да се окаже нещо много добро. Но ако стандартизацията доведе до това, че голям брой центрове за технически прегледи ще отпаднат поради някакви изисквания, то това ще доведе до проблеми. В Австрия имаме много малки и средни предприятия, които не са юридическо лице. Текста тук предлага разделението между физически и юридически лица. Затова се обръщам към колегата Кун. Във връзка с предложението за тотално разделяне и сертификация. Бихте ли обмислили отново нещата? Безопасността може да се постигне по много различни начини и когато има безопасност, тези практики, които съществуват, трябва да продължат. Господин Кох. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика. Ще говоря по доклада Сависар. Мисля, че трябва да имаме директива, защото по този начин ще може държавите членки да развият своята система за прегледи. Е, мисля, че трябва да има разделение между сервизите и местата за прегледи. Трябва да действаме по силата на системата ISO 020. Аз мога да приема предложението за чистотата на тестовете. Никой не поставя под въпрос факта, че автомобилите и превозните средства по-стари от 4 години представляват особен риск. Можем да предвидим система, според която след 10 години може да има доброволно тестване всяка година. Едва ли ще има кой знае каква съпротива против прегледите всяка година. Просто хората няма да искат да плащат за тях. Ако има възможност да се спестят разходи, можем да предвидим и система, според която държавите субсидират всеки втори преглед. Така ще се насърчат доброволните годишни прегледи. Трябва да се избягват измамите, ето защо може да има нещо като паспорт на превозното средство. Толкова по доклада Кун, аз всъщност говорих и по него. А по доклада Сависар – трябва да кажа, че ако се сменя регистрацията на един автомобил, това не означава, че вие оставате без всякаква отговорност. Има някои проблеми, свързани с прехвърлянето на застраховката. Тези проблеми трябва да бъдат изгладени. Благодаря. Господин Фербер, благодаря господин председател. Ще се опитам да съм съвсем кратък. Аз съм докладчик в Сянка по доклада Сеналова. Всъщност, доклада Сеналова е свързан с доклада Кун. Бих предложил за превозните средства с търговска цел да има доброволно тестуване, доброволен преглед е, в рамките на от 2 до 5 години. Може господин Кун да предвиди нещо подобно и в своя доклад. Това означава, че превозните средства, които са преминали такава доброволна инспекция, могат да имат известно предимство, когато има крайпътни прегледи. Аз подкрепям голяма част от елементите в този доклад. Що се отнася до самите крайпътни проверки, и прегледи имам проблем с системата за категоризация на риска. Добре е, когато има ниско рискови превозни средства, какво става обаче с високо рисковите? Какъв е механизма за да се подобри положението? Ако едно МПС е високо рисково и постоянно се подлага на прегледи, ще има проблем с дискриминацията. Ще отидете в избирателния си район и ще ви затрупват с оплаквания за дискриминация. Член 5 за чуждите превозни средства и процента квотата. Аз мисля, че трябва да се отчете процента спрямо целият трафик в страната. Германия и Австрия са транзитни страни и там по-често преминават чуждестранни превозни средства. Не би трябвало да има абсолютни квоти. В отговор на въпроса дали трябва да се дава оригинален сертификат или трябва да има заверено копие, Мисля, че оригинала трябва да е у превозвача или у компанията, а в съответното МПС камион, например, трябва да има заверено копие. Член 10. Визуалната инспекция може да установи някакви нередности, проблеми в автомобила, и когато се установят такива, те трябва да бъдат включени в определен каталог. Господин Сарвама, благодаря господин председател. Аз искам да се присъединя към онези, които са за директива. Не трябва да загърваме принципа на субсидиарността. Още нещо. Не чух много да се говори за това, което сега ще кажа. Чудя се защо. Статистиката във връзка с моторите, мотоциклетите е доста разнородна по своя характер и има разминавания. И се чудя защо това е така. Трябва ли да имаме толкова категорична позиция по отношение на мотоциклетите? Естествено, това е един дребен коментар от моя страна, иначе искам да поздравя докладчиците за отличната работа. Госпожа Цикал. Благодаря, господин председател. Във връзка с вече споменатото, трябва да кажа, че за съжаление мотоциклетите много често участват в катастрофи по пътищата. Ето защо аз съм за задължителни прегледи за мотоциклетите. Аз ще кажа няколко думи по доклада Сависар. Аз съм докладчик Сянка от името на социалистите и демократите. Подкрепяме взаимното признаване на техническите инспекции между държавите членки, подкрепяме въвеждането на електронни регистри. Това е принудителният метод, ако мога така да го определя и е важно държавите членки да си сътрудничат. Много е важно да има национални електронни регистри и бази данни, които да са взаимно свързани. Що се отнася до формата на регистрацията и сертификата, не смятам, че налагайки определен формат, както се споменава в а, две изменения, а, ще стигнем до кой знае какъв успех. Независимо дали става въпрос за А6 или а, за някакъв друг а, формат. Мисля, че можем да включим всичката необходима информация и в А4, например. Мисля, че може да се оттегля сертификата при определени случаи. Директивата предвижда такава възможност в конкретни ситуации. Аз предлагам да има разделно гласуване точно по тази е, тема. Мисля, че определението трябва да се е, прехвърли в е, текстовете за приложното поле. Що се отнася до изключенията за регистрацията и прегледите на МПС с историческа стойност, тук трябва да поговорим малко повече тези превозни средства засягат безопасността по пътищата, макар че не ги виждаме толкова често. Само, че не би трябвало да има нова регистрация за тях. По 3А на докладчика мисля, че е допусната грешка. В приложение 1.2.4 не можах да намеря нещо подобно като текст. Може би трябва да се съберем с докладчика и да видим дали трябва да се въвежда такъв елемент. Принципно доклада е добър и аз съм убедена, че след гласуването ще стигне до текст, който да удовлетворява всички. Господин Рике. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Всичко, което се отнася до сигурността на пътния транспорт, обмена на добри практики, обмена на информация, всичко това е необходимо, за да се повиши сигурността. Защото практиките в страните членки много се различават. Разбира се, тук става дума за субсидиарност и ако приемем регламент вместо директива, това много ще помогне уеднаквяването на практиките. Има новости, в тази област, които са много, много сериозни. А, не можем ли в край на кращата да стигнем до един и същи правилник за движение, който да има задължително, а, да бъде задължителен за всички в Европа, колкото до мотоциклетите? А, мотоциклетите много често участват в пътно-транспортни происшествия. А, и а, а, проучването, за което стана дума, не показва абсолютно нищо. Не може така да говорим за мотоциклетите, без да се опираме на сериозни данни. На доклада господин Клин се каже следното. Има страни, в които се определява контрола много строго, в други страни не е така и има голямо обществено настроение срещу въвеждането на подобен контрол – ако оставиме този въпрос на принцип, по принципа на субсидиарност, какво става, когато, примерно, един мотоциклетист премине от една страна в друга? А, нормално е там да му поискат а, документ, че е преминал технически контрол. А, благодаря. Господин Либерацки. Благодаря, господин председател. Искам да се позова на двата доклада на госпожа Сеналова и господин Кун. Първо за доклада на господин Кун. Аз принадлежа към групата а колеги, които смятат, че доброто е враг на... Най-доброто е враг на доброто. ако имаме различни сервизи, различни пунктове за технически контрол на автомобилите, защо да не е така? Така трябва и да си остане. Не трябва да проверяваме системата за контрол на автомобилните емисии, защото в сервизите вече се контролират тези емисии и до сега този контрол функционира много добре. Ако променим системата, ако въведем нещо различно, ще се загубят работни места. Имаше забележки по доклада, имах някои забележки по доклада на госпожа Сеналова. Е, внесах изменения 37, 92 и така нататък. Защо? Ставаше дума за 5% вместо 3%. Т.е. ще има повече работа в е, контролът. Според мен 3% е приемлив минимум, но може да контролираме и 5%. Ако искаме да контролираме едно предприятие с е, високорисков профил, там тогава ще имаме една система за произволно взимане на решения, където контролера ще реши кое е кое е предприятие да контролира. И тези тогава някои ще бъдат подложени на контрол, а други ще бъдат оставени изобщо без какъвто и да е контрол. Мисля, че това е много рисковано решение. И за това смятам, че не трябва да приемаме подобни нови мерки. Мисля, че трябва да дадем възможност на тези предприятия да работят спокойно и когато става дума за профил на, с висок риск, тогава трябва да има контрол. Разбира се, когато видите някой, че се държи странно, може да се го спрете да го контролирате. Например, а, някъде се спират а, коли, които идват от определена страна. И разбира се, превозвачите се боят, че ще влезат в тази рискова категория и ако това е така, ще бъдат проверявани много често. И накрая, сега преди да дам думата на представителя на комисията, искам и аз да спомена а, въпросите, които ме вълнуват. Главините на колелата, тяхното износване е много важен въпрос, няма да влизам в подробност много пъти се поставя колело на главина, която не е предназначена за него и никой не го забелязва. А по въпроса за техническите прегледи има много противоречия там. Може би защото аз идвам от страна, където нямаме никакъв проблем, всички признават независимостта на контролните органи. И не виждам защо трябва да се създава система на разделяне на правомощията. Защо трябва да се намесваме в една система, която работи чудесно? Нищо не би оправдало допълнителните разходи и допълнителното натоварване на сервизите, които провеждат периодични прегледи. разбирам от господин Мърк, освен Австрия и Великобритания, другаде няма подобни системи, така че може би исканията са основателни. За ремаркетата и за тракторите трябва да се намери баланс между включването на ремаркетата и тракторите в приложното поле. Обаче трябва да видим кои да се изключат, от онези, които са най-малко опасни, разбира се, трябва да се изключат, но онези, които ще пътуват по пътищата на страната, по пътната мрежа, несъмнено трябва да се проверяват. А някои, които искат да проверяват всяка селско-спанска машина, която се движи от една нива на друга, това е абсолютно ненужно. Също се отнася и до с малките ремаркета. Не, просто не виждам защо някои предлагат те да бъдат включени в приложното поле. Е, разбира се, ние имаме 27 или 28, скоро ще бъдат различни системи в Европа. И е, за мен е, няма как да въведем една система, която да въжи за всички. И моята последна, последна забележка е във връзка с спирачната, изпитване, тестуването на спирачната течност. Мисля, че господин Фърп е равен. Тестът се препоръчва да се види какъв е водното съдържание в спирачната теста. Това не е най-доброто изпитване на спирачна течност. Но аз не съм съгласен с господин Фърбер, защото той иска изобщо да не се изпитват спирачната течност. Съществува такъв текст. А, а, с заграване на спирачната течност. Не каква кондензна вода се държа в нея, а, а каква е нейната, каква е нещата точка на кипене. Мисля, че това трябва да се въведе. Защото изпитването на водното съдържание в спирачната течност е абсолютно ненадежден начин на нейното а, изпитване. И а, ще а, се опитам да убедя а, господина, че тестът, където се тест, изпитва а, точката на кипене на спирачната течност е много по-надежден и той трябва да се препоръча. С тези а, забележки а сега ще дам думата на господин от а, Европейската комисия. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за проявеният интерес към тази тема. Тя, това потвърждава колко дълбоко се вълнувате от сигурността на пътния транспорт. Обсъждаме три доклада от изключително висок калибър. Тримата докладчици са представили чудесни проекти. Не само, че докладите им са много добри, но и като слушах за насоките, за които те говориха преди малко и как се отнасят към внесените изменения, това ме убеждава, че ние сме в унисон тук и мислим по сходен начин по проблемите. Сега да спомена няколко въпроси, които мнозина от вас повдигнаха. Включването на дво, дво и три колесните превозни средства. Мисля, че това е много, много, че е много разумно от страна на докладчика, че категорично ги включва в изискването за периодични прегледи. Това е въпрос на наличните свидетелства, за, техните, за тяхното функциониране, а също се отнася и до съществуващото законодателство. Ако тук се внесе елемент на гъвкавост, ще започнем с категориите, за които това има най-голям смисъл. Тоест, онези, които имат най-много сложни системи, примерно система срещу блокиране на спирачките и други такива. А също се отнася за категориите обхванати от най-дневнашното законодателство за одобряване на типа. А, и разбира се, тук трябва да се определят по какъв начин ще бъдат извършвани прегледите. Бихме могли да внесем известна гъвка. Съгласен съм с вас, господин председател, по отношение на ремаркетата. Може би ще може да се ограничим с определени категории ремаркета. О2. А, като разбира се включим и онези, а, които имат спирачки, собствени спирачки. За по-старите автомобили с историческа стоеност, няма да повтарям това, което се каза до сега. Въпросът е да видим какви са фактите. Има а, достатъчно свидетелства за кореляция между възрастта на автомобила и дефектите, които той проявява. Така че, бих искал още един път да подчертая колко е важно да използваме предлагания документ, за да уеднаквим е, изискванията за ежегодни е, годишни прегледи за превозни средства на, от една определена възраст нататък. Освен свидетелствата за честотата на пътната транспортните происшествия а, с такива возила, също има елемент, който е свързан с взаимното признаване. Сега 15% от колите, които се движат по пътищата, са купени на втора ръка и са вече на, в напреднала възраст, ако мога така да кажа. И за да може да имаме взаимно признаване, е, трябва да имаме по-нататъчно уеднаквяване на изискванията. Моля, е, запознайте се с е, добрите изменения господин Грош и Кох, които се опитват да намерят някакъв компромис, като използват обективни критерии, такива като изминатите километри, примерно над 60 000 километра – и някои елементи, като установяването на сериозни дефекти. Колкото до информационните платформи, ние ги подкрепяме, трябва, смятам, че те трябва да се поощряват. По отношение на сервизите, които провеждат прегледите. Съгласен съм с вас, включително с господин, Фостер и господин Берлян, но тук има изглежда известно неразбиране. Не се опитваме да уеднаквим природата на станциите, на тезовете, които провеждат прегледите. Защото това, което се предлага, надминава далеч това, което смятам, че е необходимо. Не става дума, че един и същ е, човек ще извършва инспекцията и ще а, издаде свидетелството, че е успешно минат прегледа. Тук е много важно да не прекаляваме. По, по въпроса за доклада на господа Лова, напълно сме съгласни с важните принципи, които тя излага. Много от внесените изменения също са много интересни ще ги подкрепим. Господин председател от вас, господин Феданца, господин Дюран и други предлагат изменения, за да може да се проверяват колата, гумите, емисиите на азотни окиси и така нататък. Също гъвкост трябва да проверим и към ремаркетата. А по въпроса за разстоянията до центровете за провеждане на а, периодични прегледи, съгласен съм с това, което се прилага, да се заличат а, точните километри на разстояние, къде трябва да отиде да, за преглед а, возилото и да се приеме, да кажем, по-широка дефиниция. По отношение на страните членки, важно предложение се прави тук и се радваме, че е, в доклада на госпожа Сависа се предлагат еднакви форми, които ще направят много по-лесно разбирането на този въпрос в целия Европейския съюз. Тя предлага и укрепване на режима както за регистрация, така и за сваляне от регистрация на автомобилите. Защото когато една кола приключи полезния си живот и отива за брак, трябва да има достатъчно доказателство, че тя е свалена, че тя вече няма регистрация. И разбира се, трябва да се използват много по-добре информационните технологии, да се обменят информации, да има информационни платформи в страните членки и помежду им да обменят информация. И тук е, полезна е вашата съвместна работа с е, комисиите ИТРЕ и ИМКО. Сега ще дам думата на докладчиците. Моля ги да бъдат кратки, за да можем да преминем към следващата точка на дневния ред. Господин Кун. Благодаря. Благодаря господин председател. Благодаря, господин председател. Много информация и да и събрах във връзка с обсъждането на моя доклад, но малко чак се загубих във всичко това. Толкова много коментари имаше. Доста и различни бяха възгледите на колегите. Разбира се, че искаме по-висока степен на сигурност и безопасност, искаме по-малко смърт по пътищата, искаме а, да функционира добре този пакет от разпоредби, от документи. По-добре е да бъдат директиви, отколкото регламенти, съгласен съм. Аз смятам, че ще може в рамките на отделните политически групи да се уточнат нещата, за да а, по, съберем усилията си, да ги канализираме и да постигнем добри резултати. Мотоциклетите ще останат, може би, в а, националните компетенции. По същия а, начин а, говорим и за тракторите. Едни, държави, едни членове на Европейския парламент казват, че трябва да бъдат проверявани, други са на точно обратното становище. Но аз мятам, че колкото по-високи са стандартите, колкото по-големи са изисквания, толкова по-съвършенни ще трябва да бъдат средствата и методите за провеждане на технически прегледи. Бих искала да дам думата и на докладчиците в сянка. Госпожа Сеналова, да, благодаря. Съвсем накратко и аз ще кажа няколко думи, както каза и господин Кун. Още не сме уточнили а каква ще бъде правната база. Що се отнася до съдържанието, по-добре да се съсредоточим върху него, а останалото за правното основание да го оставим за втори етап от преговорите. В Обединеното кралство казаха, а, беше казано, че има много добри а, средства и методи за провеждане на техническите а, прегледи а, това, че искаме да подобрим нав, навсякъде това равнище, не е нещо, което трябва да ни плаши, но само можем да се надяваме, че а, заедно с а, докладчиците в Сянка ще постигнем още по-добри резултати. Благодаря. Не бих искала да продължа разговорите си а, с. А, останалите колеги а, и по-скоро препирнята, но член първи не противоречи на законодателството на Обединеното кралство, нито пък увеличава административното бреме. Просто всяка държава си има своя собствена система, в която а, автомобил, който не задоволява изискванията а, за а, техническа изправност бива извадена от движение, докато не бъде приведена в съответствие. Това е така. Всяка а, страна си има такива а, системи, но няма никакъв смисъл а, да преглеждам с а, всички вас а, всички тези документи. Що се отнася до госпожа Цикалов? мисля, че може да се разгледа отделно това с нея, вместо да задържам на всички. На 30 май е датата за гласуването в групата. А сега следващата точка от дневния ред е размяна на мнение относно автомобилни каботажни превози, включително представяне на две проучвания. Социални условия, условия на труд и разработване и изпълнение на пътно-транспортния каботаж. Госпожа Сависак, бихте ли изключили микрофона си? Да. А просто не искаме да чуваме всички вашия разговор. Sorry? She wants to start. Okay, colleagues. И така, колеги, бихте ли седнали на местата си? А, първата презентация е на госпожа Фризони за развитие и прилагане на пътния каботаж. Много моля да не приемате това лично, но давам по 15 минути на всеки да пред... направи презентацията си. А, обаче не съм чул до сега някой да е спазвал да, такова времево ограничение. Госпожа Фризони, имате думата. А, дами и господа, искам сега да ви представя наистина а, съдържанието на доклада, който беше а, внесен и който аз се надявам, че поне някои от вас вече са прочели. Презентацията следва структурата на този доклад и ще започна с един кратен, е, кратък увод е, по въпросите на каботажните превози и след това ще премина към промените в регулирането на този сектор. Е, ще ви по, посоча и кои са ключовите резултати, които а, установихме. А, с а, помощта на комисията и това, че те ни осигуриха информация, ние успяхме да постигнем много голяма, голяма степен на деталност. След това социално-економическото влияние на либерализацията на каботажните пътни превози. Предполагам, че повечето от вас знаят за какво говорим, но може би не е лошо а, да ви напомня, че има няколко типа транспортни операции – Едното е каботажни превози. И тук можете да видите операция, предприета от италиански а, товарен превозвач. В, в няколко държави членки. Предполагам, знаете, че има няколко вида транспорт по отношение превоза на товари. Има три типа международни транспортни операции. Дефинициите на тези типове а, транспортни операции можете да откриете в материалите, които мисля, че вече ви бяха раздадени. Каква е ролята на каботажа по принцип днес в Европейския съюз? Каботажа е 1,4% от услугите предлагани от а, превозвачите в рамките на Европейския съюз и 27-те държави членки. В 15-те държави членки а, можете да видите, че каботажа има по-голяма активност от преди. Виждате дела на националният транспорт в новите 12 държави членки е по-малък, отколкото в първите 15 държави членки. И така, първо бих искала да напомня ключовите промени в регулирането на пазара. 2009 година, може би, предпо... зна... си спомняте, беше въведен нов регламент и а, а, стана ясен много бързо един от недостатъците. На базата на, времен, на въвеждането на временен престой или временно функциониране в други чужди страни а, на временна основа, а, като казвам, имам предвид, че не беше дадена дефиниция на тази а, на временно основание а, и поради това а, се провеждат много а, дебати. И така, 2009 година идеята на новия регламент беше да се въведат по-лесно измерими критерии на базата на количествата. А три операции в 7-дневен период. Това е правилото, което беше въведено. Тоест, три каботажни операции в рамките на 7 дни. тези 7 дни започват да се отброяват след пълното натоварване на товарите в съответният камион и се изискват определени а, документи, а, за да се докаже началото на този срок. 2004 година а, беше най-голямото разширяване на Европейския съюз и а, това предизвика много големи промени в пазара на Европейския съюз изобщо и на кабода, каботажните а, услуги а, в частност. А, доста а, рестрикции а, бяха а, свалени през а, 2009 мисля, че последните рестрикции а, бяха а, премахнати през 2012 година, защото те се отнесеха до последните, които а, а, влязоха в Европейския съюз, България и Румъния. А основните проблеми които идентифицирахме по отношение на регламента, са някои недостатъци в тълкуването на а, частичното разтоварване мултидропинг, както се нарича. А, можете да видите това в големи подробности в а, документа на изследването. Регулаторната рамка на този регламент а, като че ли а, не, а, трябва да бъде а, променена. Защото други регулаторни аспекти, като например отговорността на отделните участници в логистичната верига да бъде уточнена. Например, също така и за страховките. Кой трябва да плаща за страхователните премии и съответно вноски – колкото по-ясно, ясни станат правилата, толкова по-полезни ще бъдат така. Полицията и други правоприлагащи организации а, посочват това като една от слабостите. Прилагането на този регламент а, ни показа, вече няколко години, ни показа, че не може да се разчита на пълна надежност, защото на данните, защото защото е много трудно да се контролира и наблюдава, да кажем, датата на пълното натоварване на даден камион, за да се броят тези 7 дни от този момент както в отделните държави членки, така и в целия Европейски съюз, а, полицията и другите органи, занимаващи се с контрола, посочват това като е слабост. В много случаи има припокриване на отговорностите между националните служби, а, а, които се занимават с проверки на а, товарите и пътните а, товарни услуги и държа, а и също така органите в останалите държави членки санкциите също се различават значително и това също е недостатък. А, в съответствие с регламента, а, всяка държава членка носи отговорността да определи размера на санкциите, така че а, те да имат въздържащ а, ефект върху а, нарушителите. И така, санкциите се различават като размер много значително между отделните държави членки. По-доброто хармонизиране на прилагането на регламента трябва да бъде обмислено. Ресурсите, които, с които разполагат а, а, онези органи, които се занимават с а, контрол, а, са изключително различни в отделните държави членки, което означава, че риска а, да бъде а, заловен и наказан даден провинил се превозвач се различава значително от една държава членка до друга. Нещо друго, което споменах в началото, а, ще кажа отново. А, увеличава се броя на каботажните операции, а, които а, се случват а, за периода 2004-2011 година. Също така това каса и доставчиците а, на товари. в в момента Полша е водеща като доставчик на товарни транспортни услуги. А в миналото а, други държави а, бяха водещи. И така, ние точно показваме, че основният фактор – а, за промените е разширяването. Разширяването предизвика много големи промени в а, сектора на товарния транспорт, както положител, в положителен смисъл, така и в отрицателен. Очевидно е, че Европа на 15-те получи а, по, а, плюса, че се намаляват а, разходите, а, които а, а, разходи а, очевидно са по-низки в а, транс, сред транспортните фирми в новите 12 държави. Но не само в каботажните операции, но изобщо в транспортните операции се наемат все повече а, водачи на а, камиони, които са от а, новите 12 страни. Очевидно е, че дисбаланса в социалното законодателство, който съществува в момента в Европейския съюз, а също така и различната степен на спазване на регламента е предизвикателство за конкуренцията. Uh, Предизвикателството всъщност вдъхнови а, нашите изводи в заключителната част ние правим някои предложения за подобряване на развитието на този пазар. Първо, да се идентифицират ключовите цели в либерализацията на този пазар и според нас ефективността трябва да бъде основна цел. А, намаляването на празните курсове а, или частично празните курсове е изключително важно. Нашата гледна точка е, че трябва да се подходи специфично, конкретно. А, първо, спрямо социално-економическите аспекти и второ спрямо ефективността. А за съжаление твърде кратко е времето, което ни даде на разположение господин председателя, но нашите изводи, а що се отнася до целта за ефективността, е, са, че трябва различен да бъде подхода. максималният брой на операциите трябва да бъде обмислен отново като индикатор или мярка, която трябва да бъде фиксирана. Може би има други средства. А може би ще е по-добре да се а, взема предвид времето, в което се осъществява пресичането на граница, а, а вместо да се разчита на точността и честността при а, деклариране на а, при, момента, в който е приключено пълното натоварване на а, камионите. Що се отнася до целта а, единна транспортна зона, ние смятаме, че трябва първо да има по-задълбочена хармонизация по отношение на трудовото законодателство, а, отговорността на отделните участници в логистичната верига. Подхода, който предлагаме е в съответствие с онова, което беше предложено още през 2002 година, но ще го кажа отново, гъвкавост при окончателното отваряне на пазарите. Благодаря. Благодаря. 6 секунди. Говорихте по-дълго от предвиденото, ще го преживея. И сега, господин Пастори, ваш рете. Добър ден на всички. Ще говоря на италиански, така че ви моля да си сложите слушалките. Ще използвам услугите на преводачите. Преводачите, които парламента толкова учтиво ни предлага. И така, Второто проучване е свързано с социалните условия и условията на труд в този отрасъл. Става въпрос най-вече за положението на шофьорите на камиони. Естествено, има връзка между моята презентация и тази, която току-що чухме. Вие сами ще видите каква е тя. Ще се придържам в рамките на тези 15 минути, като направи колегата. Първо, искам да поговоря за това, каква беше нашата отправна точка. След това ще видим какви условия сме използвали в нашето проучване. Ще видим какво е европейското законодателство. Ще кажа няколко думи за условията на труд и социалните условия на работа на шофьорите на камиони. Ще направя няколко критични бележки във връзка с спазването на нормите. Ще спомена и каботажа и тук идва връзката с презентацията на колегата. Трудно е да се натиска копчето само веднъж и така. Първо, целта на проучването. Да се разберат условията на труд на шофьорите и за да се разбере контрола, който се упражнява, ние разгледахме различните държави членки. Ние като цел Определихме освен това да се види дали се спазват регламентите, виждате ги на екрана. Къде да натисна сега? Тук, добре. Относно методологията. Основаваме се на преки данни, използваме литература естествено, правим анализ на законодателството, описваме конкретни случаи, опитваме се да чуем мнението на заинтересованите страни. Всъщност някои от тях са представени днес в залата. Разговаряхме с шофьорите, за да получим информация от първа ръка за това какво смятат те относно европейските регламенти. Виждате сега изброени различните нормативни актове, които сме разгледали. Например, времето за почивка, времето на път, Но не само това. Не разглеждаме само директивата за условията на труд. Разглеждаме и регламента от 2009 година. Те са два. Има и някои други нормативни актове, като директивите, които виждате, които не са в пряка връзка с темата, но засягат този сектор. Например, директивата за комбинирания транспорт и директивата за командироването на работници. В Европа нещата се промениха много и поради приятото законодателство. Сега има по-голяма сигурност, по-голяма отвореност за конкуренция между различните заинтересовани страни. Но част от последиците от всичко това не бяха съвсем очаквани. На този екран виждате различните директиви в оранжево, а регламентите в синьо. Това са всички нормативни актове, които имат някакво въздействие върху сектора. Ние проучихме основно два законодателни стълба. Единият е свързан с подобряването на социалните стандарти, например работното време, времето на път, времето за почивка и така нататък. Втория стълб, който разгледахме, е насърчаването на е, лоялна конкуренция, равнопоставеност за всички участници. Някои други правни актове оказват въздействие върху условията на труд, това вече го подчертах. Какви са основните ни заключения? Какво се случва по пътищата на Европа. Колегата вече спомена някои аспекти. Пазарният дял на 12-те нови държави членки от 2004 година насам нараства. Това от своя страна е довело до навлизането на много нови участници на пазара – е, и всичко това се съпътства естествено и от е, хармонизация на условията на труд за шофьорите. От своя страна това пък води до разлики между пазарите в така наречените стари държави членки и така наречените 12 нови държави членки. Това зависи естествено от макроекономическите различия между тези държави. То говоря най-вече за определенето на възнагражденията. Тези разлики водят до това, че заинтересованите страни, участниците търсят различни начини за придобиване на конкурентоспособност. Има опити за регулация на конкуренцията, има опити за създаване на по-голяма прозрачност и откритост на пазарите. Има обаче и последици, които са неочаквани. Нека да спомена някои от тях, например фалшивите, еднолични търговци, компаниите от типа пощенска котия, договори, които не са свързани с работа в рамките на конкретни часове, а свързани с постигането на конкретни резултати. Това са наблюдаваните нежелателни практики. Има някои практики свързани с намаляването на разходите. И е, всичко това води до влушаване и то драстично на условията на труд на шофьорите. Сега май попрескочих нещо. Into a rispondere e, e mi dispiace. Извинявам се, че имам нужда от малко повече време да се оправя с техниката. И така, по отношение на условията на труд. Както вече казах, има голяма разлика между заплащането в страните, които се присъединиха след 2004 година и старите 15 държави членки. Може да се направи един такъв обобщаващ коментар. По отношение на изискванията обаче, изискват се много повече неща от шофьорите. Не се изисква само те да управляват камиона. Например, те трябва да контролират натоварването, разтоварването на стоките. Е, неща, които те трябва да правят вместо да почиват, например. Всичко това води до намаляване на възнагражденията. Когато разговаряхме с представители на шофьорите, не знам дали ще успея да ви покажа всички диапозитиви, но а, когато разговаряхме с тях, се оказа, че най-голямо въздействие върху условията на труд за тях оказва броя часове. Броя часове на път. Освен това става ясно, че има сериозно влушаване на условията на труд. Тук си има предвид времето за работа, възнагражденията, условията на труд. Въобще работните места стават все по- не е, устойчиви и работните места са все по-негарантирани. Ето сега конкретни данни. В е, страните от ЕС 12 средното възнаграждение е между 250 и 450 евро на месец. Тук е, се добавят и 40 или 45 евро дневни. Шофьорите обаче трябва да оцеляват по някакъв начин и те са в неблагоприятно положение. Почти всички спят в камионите си и се хранят там, т.е. спят и се хранят на едно и също място. Ставаме свидетели на това, че най-често се плаща на изминат километър и това е контрапродуктивно. Въобще въпрос е трябва ли да се допуска нещо подобно. Често шофьорите си изисква сами да плащат за здравната си осигуровка. Значи, общо взето са дискриминирани по признак националност. Има дискриминация и когато става въпрос за правото на платен годишен отпуск. Още един пример. Сигурността на паркингите, където си почиват шофьорите и където те пренощуват. Там често сигурността е недостатъчна, има много кражби, а шофьорите отговарят за камиона си, за горивото в камиона, за товара си. Няколко критични коментара – Съществува нормативна база. Много често обаче е много тънка границата между това, което е позволено и онова, което не е позволено. Позволено ли е, например, да има компании от а, типа почтенска котия? Позволени ли са така наречените практики флагинг аут. Много често компаниите се установяват там, където от данъчна гледна точка това е изгодно за тях или там, където условията на труд са по-лоши за шофьорите. Контрола не е на необходимото ниво. Много често компаниите използват шофьори от новите държави членки в старите държави членки. И когато това се прави, трябва да се спазват условията на директивата за командироването на работниците. Т.е. трябва да се използват условията на труд, които са предвидени и в местното законодателство. Това не се прави. Каботажа. Той се регулира от редица правни актове. На много пазари ставаме свидетели на използване на методи, които са малко или много незаконни контрола е изключително ограничен или много трудно може да се упражнява контрол. Това става ясно от нашето проучване. В Италия, например, чрез определени незаконни практики или практики на ръба на закона се намаляват разходите с между 20 и 25%. Намаляват се разходите и чрез създаване на компания от типа почтенска котия. И така, разбирам от председателя, че трябва да приключвам, стигам до препоръките и заключенията – промените в шосейния транспорт в Европа са големи. Европейското законодателство би следвало да следва развитието на пазарите и да гарантира по-добри социални условия и условия на труд на шофьорите. Трябва да се гарантира освен това по-добрата, по-лоялната конкуренция. Само, че сме много далеч е, от е, хармонизацията на условията на труд на шофьорите. Нещата са много различни в държавите членки. По отношение на спазването на закона, няма едностранно тълкуване на правилата и разпоредбите. Последиците от въвеждането на законодателството също са различни в държавите членки. За да се изпълнява законодателството, трябва да има и е, финансов е, принос от страна на държавите членки. Какво имам предвид тук? Е, контрола струва пари, а трудно се осигуряват пари и трудно се искат пари за нещо подобно. И така, тъй като трябва да приключвам последния ми диапозитив – препоръчваме да има по-добро сътрудничество между различните държави членки, за да може да има по-добър контрол. Трябва да има хармонизация на контрола. Може да се създаде регистър, в който да се включат онези фирми, които не спазват правилата. Трябва да има система за оценка на риска, Смятаме, че следва да се подобри изпълнението на законодателството. Така както се направи с директивата за 2000, от 2006 година за времето за почивка и времето на път. Надявам се, че ще прочетете моя доклад. Той е раздаден. Ние ще отговорим на всички въпроси, естествено много назад сме, много сме закъснели. сега се предвиждат въпроси и отговори. Не въпроси и речи, а въпроси. така че, моля, бъдете конкретни, като задавате въпросите, на които искате да получите отговор. Винаги сме имали а, проблеми с хора, които представят проучвания. Вие сте изключение, господин Калди. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Мисля, че а, а, гледаме какви са условията за каботаж. И въпрос е към господин Пастори. истина ли е, че пътните превози в страните членки използват работници, които идват от страни извън Европейския съюз? работници, които биват принуждавани да пътуват по пътищата на Европейският е, съюз, е, без да имат право да се връщат е, в страната си и прекарват много време на пътя. Истина ли е так това? И ако наистина е така, сме още много далеч от истински единен пазар. Може да имаме Шенген, може да имаме митнически съюз, но НДП не е, е, очаква по-нататъчно отваряне на пазара за капотаж, ако не се отговори на три изисквания. Първо, законодателството, което им е, трябва да се прилага. Искаме а, а, прекъсва председателя. Въпроси, моля ви, задавайте въпроси. Благодаря а, на двамата а, експерти по, за тяхните много ясни заключения. Либерализацията предполага по-нарачно еднакваве на социалните условия. В сегашните условия работниците а, а, трябва да а, работят в услов... трудови условия, които са положени на строг контрол. Например, в дружествата почтенски кутии. Те очевидно не може да бъдат контролирани по този начин. Трябва да имаме регистър, открит европейски регистър на всички, които работят в тази област и те да бъдат редовно контролирани. Два, един конкретен въпрос към двамата докладчици. С основание Казвате, че трябва да се вземат мерки, за да се стигне до уеднаквяване на социалните условия. Ако вие трябваше да подготвите това законодателство, кои биха били двата приоритетни въпроса, а, когато става дума за подобряване на условията на труд, които, на които трябва да се отговори? и моля да бъдете конкретни, защото ние ще се водим от вашите препоръки. Господин Бар. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да благодаря на двамата докладчици за тяхните проучвания. Свършили са много добра работа. А, мисля, че можем да се опрем на проучвания от този вид Но във всичко това няма нещо много ново. Подобни изследвания са правени в миналото. Не, не казвам, че не трябва да се правят. Но искам да попитам следното. Преди няколко години става дума, че няма достатъчно контрол, няма санкции за това, което става в автомобилния транспорт. Дори тази сутрин комисарят Калас е така представи в благоприятна светлина проверките и, това, и тяхната полезност. Но бяха направени промени в регламентите и в законодателството, но аз не знам а, какво може да накара хората да се отнесат по-сериозно към този въпрос? Благодаря. Благодаря за вашите заключения. Но ще кажа следното. Когато говорите за още по-нататъчно отваряне на пазара за каботаж, и говорите за недостатъчния контрол, изглежда, че няма да може дори да увеличим броя на контролерите, никога няма да можем да спазваме правилата. Като се има предвид какъв голям брой камиони циркулират в Европейския съюз, в Европейския съюз. И затова искам да попитам, не пите ли докато нямаме европейски, едноеднаквени европейски социални рамки за условията, за които вие говорихте във вашата анкена, условия за водачите, примерно минимална заплата в европейски мащаб, социални правила и условия, социални, уеднаквени социални условия. Докато нямаме а, подобно нещо в цяла Европа, едва ли, едва ли можем а, да се справим с проблемите на каботажа. Господин Рике. Благодаря, господин председател. Благодаря а, на двамата докладчици, които ясно показаха относно а, колко малко се мисли за социалният а, аспект. Става дума за хиляди, а, за хиляди а, шофьори, които са били а, уволнени, за да бъдат заменени с други, които работят в отвратителни социални условия. Комисията предлага директивата за капитажа да бъде преразгледана, въпреки нейният относителен успех до сега. Искам да попитам следното, а то е, мислите ли, че можем да прилагаме формално и стриктно, строго, статута на командирова, за командированите работници във всички транспортни услуги, включително а, и каботажа. Госпожа Тикао, моля, бъдете кратка. Благодаря, господин председател. От представените изследвания разбирам, че най-големия проблем на шофьорите е а, времето за работа и почивка. Искам да попитам. Ние с цифровите тахографи се опитахме да въведем санкциите. А страните членки обаче се противопоставиха и ще продължат да се противопоставят. Както и да се опитваме да уеднаквим санкциите, страните членки ще възразяват. Искам да попитам, колко предприятия са наказани? Знаем проблемите, но не знаем колко предприятия, колко превозвачи са били санкционирани и санкциите имат ли достатъчен възпиращ ефект? Какво се прави, за да се осигурят по-безопасни паркинги? Защото именно защото това е едно от нещата, които пречи на шофьорите да почиват спокойно. Например, в Германия има предприятия, превозвачи, които използват водачите, шофьорите за 6 месеца, включително за международни превози между страните членки. То, тоест, има страни, които насърчават наемането на нископлатени шофьори, които не са от страните на Европейския съюз. Знаем, че в Германия няма минимална заплата каква е практиката тук. Тя трябва да се анализира. Добре е да се либерализира каботажа, като се премахнат пречките пред неговото развитие. Но смятам, че либерализирането на каботажа постепенно ще доведе до еднакраването на жизнените и социални условия в рамките на вътрешния пазар. Благодаря. Благодаря. Имам два въпроса. Първо, ние тук в Европейския парламент много говорим за прилагане на законодателството, включително и за нормите, колко време да се шофира, колко време да се почива. Искам да попитам, увеличен ли е броя на проверките или е намалял? И колко ефикасни са тези проверки, за да за да, да, да знаем дали нещата наистина се подобряват а, с, чрез проверките. Става дума, а, например, да не се допуска а, камионите да пътуват празни, без товар. И искам да попитам, ако те имат тахографии, ако тези тахографии се проверяват, Искам да попитам какъв брой шофьори са обхванати, какви разстояния те изминават без почивка. Защото тези, които са собствениците, те се стремят към по-големи печалби. Госпожа Майснер. Благодаря. Като слушах е, онова, се питах е, какво трябва да се стори с либерализирането на каботажа. Очевидно в единния пазар е необходим му либерализиране на каботажа. Европа се нуждае от транспорт. Условията трябва да са повече или по-малко еднакви, но можем ли да постигнем това, като се има предвид, че условията в различните страни и различните региони са различни? Как да постигне хармонизацията? Вие ни запознахте с препоръките си, но дали ще могат те да бъдат осъществени? Законода... Става дума за законодателните процедури, на които трябва да отговорят страните членки. Сега и аз имам един въпрос. Мога ли да получа ясен отговор? Това е проучване на социалните условия, условията на работа на пътните превозвачи в Европа, а не на условията на превозвачите в Андите в Латинска Америка или в Африка. Защото това, което чета тук, ми напомня повече за Африка, с цялото ми уважение към Африка и с цялото ми уважение към шофьорите, които прекосяват Андите, трябва да кажа, че в Европейския съюз очаквам нещо по-различно. Може би трябва а, да се чуеме на между... представителите на Международния профсъюз на превозвачите. Искам да отговоря на въпросите, които не са свързани с социалните условия на труд, тъй като колегата Пастори е по запознат с тази тема. Нека да започна с последния въпрос. Даваме някои препоръки. Някои от препоръките са свързани с целите за ефикасност. Мисля, че тези препоръки могат да бъдат изпълнени. Може да има изменения, подобрения в законодателството, например във връзка с тези три операции в рамките на 7 дни. Зададохте въпрос относно това дали става въпрос за Европейския съюз. Имаше и други въпроси във връзка с различните условия в Европейския съюз и предизвикателствата. Ние сметнахме, че след разширението ще има постепенно изравняване на заплатите в Съюза. Говоря за разширяването на ЕС. Това може и да се случва, но социалните условия на труд остават много различни. И така стигаме до изпълнението на директивата за командироването на работници. В нашето проучване разгледахме тази тема. От анализа става ясно, че тази директива много трудно се прилага спрямо каботажа. Някои страни се опитват да го направят, Франция, например. В повечето случаи обаче е много трудно да се приложи тази директива и да се следи за нейното изпълнение. Така че ние препоръчваме да се приложи текст, който ще проработи на практика Имаше въпрос относно регистрацията на компаниите. Не помня кой точно го зададе. Твърди се, че информацията, общуването в ЕСА се подобрява. От чуждите компании се искат да имат регистрация регистрация. Същото въжи и когато се командироват работници. Нашето проучване показва, че има проблеми и трябва да се намерят практически решения, ефикасни решения на тези проблеми. Не знам дали има въпрос към мен, на който не съм дала отговор. Така или иначе ще отговоря в писмена форма, ако съм пропуснала. Господин Пастори. важни въпроси зададохте. Не сме искали да създаваме впечатление, че пазара е толкова лош, че условията на труд са толкова лоши за шофьорите. Просто искахме да наблегнем на хармонизацията, да говорим за откритост между държавите членки. Имаше много бързо променяне на условията на труд. Имаше влушаване на условията, което се случи твърде бързо ние трябва съответно да предприемем мерки, които да спрат влушаването на условията. Искам да подчертая, че контрола по отношение на времето на шофиране и времето на почивка е изключително важен. Чисто формално този контрол функционира, има контролиращи органи, които си вършат работата, Даже контрола се засилва. Само, че какво се случва на практика? Има дори измами. Ето защо ние се опитваме да намерим решения, които да са изпълними. По отношение на времето на шофиране и времето на почивка има известен контрол, но по отношение на другите типове поведения командироването на работници, например. Или работници, които се назначават само за няколко седмици или няколко месеца в друга страна, там нещата стоят малко по-различно. Тези работници нямат същите права в страните приемници. И тук липсва контрола. Разполагаме с цифров тахограф, който дава възможност да се контролира броя часове на път. Такъв контрол има. Не можем да отричаме. Нека да прочета сега още веднъж какви въпроси сте ми задали. Наред с контрола, върху работодателите, трябва да се увеличат и санкциите. Би трябвало да има списък с компании, които са били санкционирани. Един такъв черен списък ще доведе до подобрение на положението. Значи, по този начин ще се принудят фирмите да се държат прилично. Има липса на равновесие между държавите членки, няма хармонизация, повтарям. Е, мисля си, че конкурентоспособността се уеднаквява по някакъв начин, но разминаването в заплащанията остава. И то е доста голямо. Тук има една пропаст и така възникват големите проблеми. Що се отнася до каботажа, не бих препоръчал е, шосейния каботаж да се разширява допълнително, защото проблемите и промените ще станат още повече, отколкото сме видяли в последните години. Мисля, че трябва да се търси хармонизация, чисто и просто. И така, преди да преминем нататък, ще поканя тук следващите ни четирима експерти. Всъщност, те ще получат само по 5 минути. Доста по-ограничени ще бъдат във времето от вас. Господин Пиларп, Линдгрем, Нилсен и Столкс. Това са четиримата експерти. Mr. Pilarps, the first speaker. И така първият оратор – Okay. Тук ли са всички? Now, gentlemen, five minutes. Господа, много ви моля, пет минути. Знам, че е голямо изкушението да се удължи това време, но пък и аз имам изкушението да натискам копчето и да ви изключвам микрофоните, но ще ви бъда изключително благодарен, ако спазите времето господин Пилар от гледна точка на компаниите, осигуряващи логистични услуги. След това господин Лингрет от Европейската федерация на транспортните работници, господин Нилсен от Международният съюз за шосеен транспорт и Филип Стокс от Юроконтрол Рут. А благодаря, аз съм Томас Пилар и съм генерален секретар на Клекат. Като Клекат представлява всъщност организация на спедиторите. Това е много важен въпрос, който се разисква в момент тук и искам да ви кажа, че общността на хората, занимаващи се с, с шосеен транспорт и спедиторска дейност, не окоръжават, подкрепят или харесват практиките, за които стана дума тук. Но имаме известни проблеми с картината, която беше а, нарисувана с тези едри маски – дори не можехме да я познаем в някои моменти, но аз ще се опитам да разясна нещата. Ние подкрепяме един дебат относно положителните страни на този повишен достъп до единния пазар, но искаме този дебат да бъде на базата на факти, а не на а, спомени и чути от някъде другаде неща. И така, нека да ви покажа слайдовете по презентацията си. Съжалявам, за пръв път съм тук и малко се объркахме. Ситуацията на пазара за шосейни транспортни услуги в Европа е даден тук в тези слайдове. Начина по който разглеждаме нещата е, че транспортните фирми не могат да оперират свободно в рамките на Европейския съюз, защото има рестрикции по отношение на тези три транспортни операции на седмица и понякога се налага поради това да се правят празни курсове или поне частично празни курсове. Някои а, от вас засегнаха тази тема и факта, че Международният транспорт или операцията по международния транспорт трябва а, да бъде приключена в рамката, рамките на тези 7 дни, а, дори когато ремаркето или пък целият камион са полупразни. А това е проблем. Също така ние смятаме, че има много големи разлики в условията за работа в отделните държави членки и оперирането във връзка с, с пратките, които трябва да бъдат доставени. Също така се изискват и отделни документи ам, за превоза на а, малки товари, които са само част от целия товар на а, превозното средство, примерно. Както повечето от вас споменаха, а, условията, които съществуват в момента, са трудни, почти невъзможни, бих казал аз. И това не е нещо, за което ние можем да направим каквото и да било. Но да видим какво е предложението сложено на масата. Предложението на комисията смятаме, че е използвал не лош подход, но да, за каботажни услуги а, става дума само когато има необходимост от тях и когато има търсене. Искам да подчертая, че има различия в статистическите данни. В някои доклади на комисията и на Евростат виждам данни свързани с това, че 5% е дела на каботажните услуги, а ние пък имаме други източници на а, данни, които показват, че е 20% този дял е, разбира се, може би има различие в това, че някои а, превозни средства не са регистрирани като каботажни и все пак извършват каботажни услуги. А, максимал, ограничаването на максималния брой на каботажните операции във връзка с този 7-дневен период е нещо, което ни пречи. Ние нямаме нищо против да се а, а, слагат времеви ограничения, но трябва да се промени броя на операциите. А, има още някои проблеми, които трябва да се разяснат, що е то товар, например, що е то а, а, транс, а, тежкотоварен транспорт. А дали, например, ето тази чашка, като я сложа в един голям камион, това ще бъде наречено товар или не? Ето това е необходимо да се уточни. Ние бихме искали а, да ви помогнем да да стимулираме само легалните, а, законосъобразните а, транспортни операции, а не обратното, защото международният пазар за каботажни услуги само страда от това, което не е направено, т.е. не е намерено решение на проблемите. Ето тук имам проблеми с дистанционното, но мога да продължа и така. Да, ето тук Да, ще приключа, пропускайки няколко слайда. И така, от гледна точка на нашата общност, ние искаме да се подчертае много важната идея на е, на която се основава Европейския съюз свободно движение на хора, стоки и услуги. И ние сме част от този основен принцип. И всички ние трябва да извлечем полза от това понятие свободно движение на стоки и услуги. Разбира се, че всички а, правни системи трябва да бъдат строго зачитани, но компаниите не трябва да а, бъдат принуждавани а, да бъдат неефективни не можем да чакаме за 100% хармонизация на законодателствата, а за да приложим либерализацията. Ние вярваме, че това може да се извърши по-етапно, а пакет номер едно обхваща каботажа и каботажните операции. След 3 до 5 години може да се работи върху хармонизирането на системите до известна степен и така а, след няколко стъпки да има пълна либерализация. Но искам да задам следния въпрос на Европейския парламент. А, защо се влушават а, условията? Защо? Смятате ли, че като се разширява системата, а, задължително да се влушават нещата? Не, рабо, да работим заедно, за да подобрим нещата с разширяването на системата. Благодаря. I appreciate five minutes is difficult. Знам много добре, че 5 минути е трудно да бъдат спазени като време. Но сега от Европейската федерация на работниците от транспорта. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз съм председател на организацията, която представлява всички синдикати на европейските транспортни профсъюзи. Въпрос е, съществуват ли решения? Да, може да се намерят решения, могат да се приложат на практика, стига да се вслушаме в гласа на професионалистите. А именно, кои са професионалистите? Транспортните предприятия, спедиторите и шофьорите трябва да се слушаме в това, което ни казват социалните партньори. Много е важно това. Значи, имаме работници и предприятия не само в едно и също положение, не само по, по, по еднаква ситуация, ситуация по отношение на комисията, но също така ние имаме общи предложения. Искам да подчертая, ние сме за пазар с лоялна конкуренция, без социален дъмпинг. Ние искаме нещата да се правят по най-добрия възможен начин, с правила, които се зачитат от всички. Несъмнено, вие сте получили предложенията на социалните партньори. Искам да подчертая едно, което е особено важно за нас. Става дума за искането ни да имаме един регулиран пазар. Тоест, да приемем един пътен, задължителен пътен лист за хармонизиране на данъчните изисквания, изисквания към сигурността, социалните условия и за прилагането на всичко това. Искаме този пътен лист да включва списък на иници... законодателни и незаконодателни инициативи, които ще позволят подобряването на хармонизацията и създаването на механизъм, който ще взима предвид състоянието на пътния транспорт в страните членки и ще също така се позволи на комисията да започне процес на хармонизиране на условията. Това абсолютно отговаря на това, което вие, Европейския парламент, сте решили. Защото през ноември 2011 година вие много, взехте много ясна позиция по отношение на Бялата книга – резолюцията по отношение на Бялата книга на Европейския парламент, вие я познавате много добре, защото сте гласували за нея. Тя се позовава изрично на това, което аз ще нарека социален дъмпик и деформиране, изкривяване на условията за конкуренция. Значи, условията през 2013 година а, в Европа са такива. Става дума за предложения, които няма да позволят социален дъмпинг. Именно това е, което Европейският парламент изисква. Това е неговото становище. Това е, което той иска от Европейската комисия. Очевидно, няма да повтарям всичко, което беше казано до тук, но ще ви дам няколко много ясни цифри. Днес проучването, което възложи през 2009 година, май 2009 година Европейският парламент, както беше подчертано, е, това е доста обемисто проучване, в което се очертават социалните условия в пътния транспорт. И виждаме какви са годишните, средните годишни приговори, приходи по страни. Примерно 33 000 евро в Холандия, 12 000 в Португалия. А в Румъния те са 1900. Знаеме, че има разлики в е, транспорт, в пътния транспорт, но това е реалната картина, това е реалното състояние на нещата. Какво искаме? Искаме абсолютно, категорично, настояваме от сега до края на 2013 година Европейската комисия да подготви сериозен доклад, в който да се анализира състоянието на пазара, условията на работа и какво социално законодателство е необходимо и как да се прилага то. Знам, че е малко сложно, но може да се, може да се осигури контрол върху изпълняването на приятите законодателни мерки. Просто трябва да видим да се изпълняват е, приятите закони, а не да измисляме нови. И затова е необходимо да може пазара да е, съществува по един последователен, вътрешно непролетив начин, като се уважават, зачитат условията на труд. Сега ние не, социалните партньори не разбираме как е възможно от една страна Европейския парламент да има такава ясна позиция, прията през ноември, от друга страна е, страните членки подкрепят тази позиция и въпреки това Европейската комисия продължава да ни каже, че, да ни казва, че единственото, единственото, което може да се направи, това е либерализацията на пазара. Но комисията трябва да направи своя избор. От една страна тя издава бяла книга по отношение на устойчивите видове транспорт и от друга страна тя говори, че може да се пътува, да се допускат празни курсове. А, това не може да бъде устойчив транспорт. Необходими са решения, които могат лесно да се прилагат. И за това сме ние, за това стоиме ние представителите на всички заинтересовани страни. Главният въпрос днес, господин председател, е Днес, когато ние сме за свободното движение на хора, не, не, трябва да кажа, че обаче при тези условия филипинските и китайските е, шофьори идват и свободно работят в Европа. Нещо, което ние не можем да допуснем да продължава. Благодаря. А сега от името на Международният профсъюз на пътните превозвачи, господин Майкъл Нилсън. Да, предполагам, че знаете, че аз представям интересите на шофьорите на камиони, на таксита а, и микробизнеса в тази сфера. Сферата на транспорта. Каботажа днес, както вече чухме, а, страда от неточното прилагане на законите, касаещи този тип транспорт. Освен това, липсват статистически данни. Освен това, знаем, че а, транспортните фирми, които точно спазват а, законите, а, са на лице, но има и много черни овце, както ги наричаме, които не спазват и това влушава силно условията и ефективността. И за това трябва да се прилага натиск. много моделните интегриращи фирми, т.е. фирми, които интегрират много и различни модели, съществуват и от 10 транспортни фирми 5 са такива но това означава, че ние трябва да направим необходимото да защитим безопасността, сигурността на водачите на МПС. Какво е бъдещето на каботажа? До голяма степен това зависи от подхода, който, предпри... който използва Европейския съюз, предприемайки този преглед. А, ние а, разчитаме много, че наистина ефективността ще се повиши, но но а, а, знаем а, по наши данни, че 50% от курсовете са празни в момента в сферата на каботажа. Ето защо а, вместо тези 2% намаляване на празните курсове, се оказа, че се влушава ситуацията. Ето защо това не, не смятаме, че е много полезна ам, стъпка. Да се повиши ефективността на прилагането и освен това да се създаде пътна карта за постепенното пълно хармонизиране на законодателството в тази сфера. Опитвайки се да спазя 5 минут, 5 минути, искам да кажа, че ние вярваме, че Европейската комисия, ако пожела да направи нещо, а ние се надяваме, че и Европейския парламент ще подкрепи това желание, може да при, да поеме елемент, всички елементи, които бяха предложено, предложени от социалните партньори а, а, по отношение на транспорта. И вместо да се предлагат нови неща, по-добре ще стане да се либерализира пазара, но да се премахне това ограничение от три операции в период от 7 дни. През 2004 година, ако си спомняте, един от аргументите а, за това, че трябва това да бъде приложимо като законодателство, беше, че трябва да се премахнат ограниченията, но ние не вярваме в това. Ние смятаме, че а, трябва да се засили а, контрола върху прилагането, точното изпазването на законодателството. Ние смятаме, че и днес вече има а, нарушаване на пазарните принципи, а, а цените. А, а, а, спадат, професионализма на водачите спада, а, рентабилността на този сектор също се очаква да спада в а, про, а, регресивен вид или регресивна линия. И а, това не е добре, за съжаление ние не сме единствените в а, тази своя позиция. Всички ние, като транспортни фирми, спедитори и всички останали участници в транспортната верига, смятаме, че трябва още много да се направи и да се работи в сътрудничество. Благодаря ви. Господин е, Филип Стокс от Eurocontrol Root ще има последен думат. Благодаря. Аз се казвам Филип Стоукс и съм член на изпълнителния комитет на Eurocontrol. Оратора говори без микрофон. Оратора се извинява. През май 2002 година се появиха директивите, определящи каботажа. Предвиждаха се действия срещу тези, които нарушават правните норми. Изпълнението на правните актове обаче поражда много въпроси. То отнема време и има различни възможности за трактовка има различни нива на изпълнение на законодателството във връзка с каботажа. Действителността е следната. Изпълнението на разпоредбите за каботажа е много трудно, меко казано. И превозвачите в областта на каботажа е, понякога са в неизгодно положение. Много често превозвачите могат да извършат повече от 3 превоза в рамките на 7 дни и да не предоставят необходимата документация. Второто нарушение е свързано с пресрочване на времето в определената страна. Някой път превозните средства остават в една страна повече от няколко седмици и тук вече говорим за незаконно опериране, а не само за незаконен каботаж. От въвеждането на законодателството на сам 3000 случая на нарушения са били установени и санкционирани. Не във всички държави членки обаче. Санкциите в повечето държави варират между 700 и 1200 евро. По-низките глоби не действат възпиращо. С цел да се спазва законодателството, имало конфискация на превозни средства в някои държави членки. Много често обаче тези незаконни практики се подновяват, тъй като те са доста изгодни финансово. Ние се притесняваме, освен това, че няма достатъчно докладване във връзка с инцидентите. Голяма част от тях въобще не се съобщават. Каботажа не трябва да се разглежда изолирано. Той е част от а, безопасността на пътя. Колкото по-далеч е едно превозно средство от а, своя работодател, толкова по-се увеличава възможността за нарушаване на разпоредбите. Социалното законодателство изисква да има време за почивка, различни условия на труд. Много често тези условия са или нарушавани, или пренебрегвани в най-добрия случай. Колкото по-далече от базата са превозвачите, толкова по се увеличава и възможността съответно от инциденти и катастрофи. Трябва ли съответно да се разширява използването на каботажа? Ние смятаме, че много голяма е възможността да има влушаване на условията на труд, ако това се случи и въобще е, има голяма възможност да се влуши положението в областта на превозите. Смятаме, че трябва да има възможност за по-добър контрол върху операторите и ако такъв контрол се осъществи, може и да се разшири пазара на каботажни превози. Няколко колеги са поискали думата, казва председателя, изброява имената, Господин Зиле ще добавим естествено. Господин Кун е първи. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички гости, оратори. Видяхме различните гледни точки. Всички те говориха за развитието на европейския пазар, за проблемите, Искам да разбера какви са промените във връзка с навлизането на компании от Централна и Източна Европа. Чухме съвсем наскоро, че Холандия, водеща страна в международния транспорт, е изпреварена и то значително от страни от Балтика, от Централна и Източна Европа. Знаем, че няма достатъчно добри проверки по отношение на времето на шофиране, времето на почивка. Трябва да има такива проверки, защото те са важни и държавите членки сами трябва да регулират използването на, на тези проверки. В някои страни в Европа има много високи, много стабилни социални стандарти, които в момента са подкопавани и просто има социален дъмпинг. Ние се опитваме да работим максимално ефективно, само, че има голяма съпротива и аз не виждам къде може да се намери решение. Господин Бах има думата. Благодаря, господин председател. Нека да подчертая колко добре сътрудничат работодателите и работниците. И това ми дава повод за надежда. Надявам се, че благодарение на социалното партньорство в крайна сметка ще сътворим и добро законодателство. Чухме няколко пъти днес след обед, че представители на трети страни работят с много ниски възнаграждения при отвратителни условия, какво можем да направим тук на основата на, на какви нормативни актове да въведем санкции? Към господин Столкс имам въпрос. Имаше данни свързани с нарушаването на правата на конкретни шофьори от конкретни държави. Какво да направим и откъде да получим данни, за да разберем как точно са нарушавани правата на шофьорите. Господин Дебакер, благодаря. Господин председател, благодаря на всички експерти. Какво можем да направим, за да открием компаниите, които нарушават правилата? Би трябвало да се справим с проблема, това си е експлоатация. Няколко въпроса, освен това. Води се нещо като мета-дискусия. Говори се за социална хармонизация. Какво означава това обаче? Ще хармонизираме на ниво Белгия и Люксембург или на ниво България и Румъния. Това може да е приемлив вариант. Ако ще се налага хармонизация, ако ще се налагат едни и същи условия за водачи от България и Румъния спрямо водачи от Западна Европа, те просто ще загубят е, работното си място. Говоря за водачите от България и Румъния. И още нещо. Економическата криза не ни улеснява тук е, по отношение на определенето на, на цените, на възнагражденията. Въобще има сериозен натиск. Трябва да подчертаем, че в доклада, наред с всичките отвратителни примери, има и пример за български шофьор, който казва сега за един месец изкарвам толкова, колкото жена ми изкарва за 4 месеца. Така че Нека да не загърваме и тези примери. Ето защо вие трябва да ги коментирате и да кажете какво точно се има предвид под социална хармонизация. Госпожа Цикал. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости за техните лекции. Искам да попитам, има ли тук някой, който да представлява Европейската комисия? Искам да попитам кога възнамерява комисията да направи законодателни предложения за променяне на регламенти 1071 и 1072 от 2001. Говори се за Европейски регистър на транспортните предприятия. Но за жалост, трябва да кажа, че няма взаимна връзка между съществуващите регистри. Попитах комисията за това. Тези регистри трябва да се, трябваше да се свържат, свържат помежду си преди края на 2013. Само България има електронен регистр, който може да се свържи с останалите. Има още пет страни, които се опитаха да го сторят, но не са го направили все още. А Европейската комисия е започнала 26, повтарям, 26 процедури за нарушение срещу страни, които не са създали подобни регистри. И в заключение ще каже господин председател, че за съжаление в условията на криза 12-те страни членки се боят от транспортните предприятия от 15-те стари членки това е един неоснователен страх. А те не могат да се страхуват от социален дъмпинг поради ниските заплати в източна Европа. Либерализирането на каботажа ще доведе до уеднаквяване. След време, това няма да стане веднага, уеднаквяване на социалните условия и заплатите. Но ние фактически не обсъждаме главния въпрос – обсъждаме в страховете на шофьорите от 15-те стари членки. 1072 дава възможност на европейските страни, на европейските страни да използват филипински водачи за по-малко, не повече от 185 дни. Те могат да се използват не само за каботаж, но, за, но и за международни преводи между страните членки на Европейския съюз. Тоест не трябва да се боим от а, спедиторите в 15-те стари членки. Защото прилагането на 1072 сега на практика насърчава използването на шофьори от страни извън Европейския съюз. Благодаря. Много съм разочарован от насоката на тази дискусия, защото се говори главно за либерализацията. Очаква да бъде по-различно. Наистина в момента е, имаме проблеми, които забавят либерализацията, но не я предотвратяват. Всичко е въпрос на капацитет. Цените слизат, цените слизат, тъй като има капацитет – Естествено, че ще бъде така. Това е на обикновена економически закономерност. Но някои казват, нека прекратим либерализацията, да въведеме повече ограничения, но ако имаме повече ограничения, това ще бъде форма на дискриминация. Ще имаме различни пазари, а, говориме за Европейски съюз. Когато се говори за социален дъмпинг и за хармонизация, погледнете парламента. Ако може, можете ли да наемете секретари за еднакви заплати за всички? Едва ли. Може да наемете 15 българи за заплатата на една датска секретарка. А, за какво, каква социална хармонизация трябва да говорим? И затова съм разочарован от насоката на тази дискусия, но и от това, което вълнува парламента, както изглежда. Трябва или да настояваме на четирите свободи и единия, в единия пазар, и да забравим изобщо тези на, наши въжделения. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Двама колеги спечелиха, спомен, двама колеги спе, поставиха въпроса, подигнаха въпроса за социалната хармонизация. Но тя е затруднена от съпротивата на страните членки, които не искат други да се намесват в техните социални системи. Имаме директивата за командированите работници, имаме други закони, които чато цел е да ограничат възможностите за социален дъмпинг. Очевидно тези закони не си вършат работата. Защото се каза тук, че гаранциите срещу социалния дъмпинг не са достатъчни. И за това бих искала да попита представителите на профсъдите, представителите на работодателите какво правят, за да решат този проблем. Как защитавате вашите членове? срещу нелоялната конкуренция или несправедливата конкуренция, нечестната конкуренция. За мен това е голямия въпрос. Но има и друг въпрос. Не мога да прочета името ви, господине, от тук, но вие казахте, че понякога предприятията предлагат погрешно директивата неумишлено, а неумишлено. Не знам какво искате да кажете. Благодаря. Госпожа, искахте ли думата? Не. В такъв случай ще дам думата на нашите докладчици на всеки по две минути. Не искам да не искам да влизам в конфликт с преводачите. И те имат своите социални правила. И се ви дам думата един по един. Опитвайте се да отговорите на конкретните въпроси в рамките на две минути. Първо, господин Пиларп. Не е включен микрофона на господин Пиларп и затова не го чувам. Съвсем бързо ще кажа, проблема е за филипинските шофьори, които работят в Европа, напълно законно. Всяка страна членка може да дава атестации на превозвачите поименно и тези атестации имат валидност от 5 години китайци, бразилци, филипинци могат да идат да работят в Европа без всякакви ограничения. Поставяме въпроса за тяхната по натачна квалификация и така нататък, но това е законно. И въпроса за хармонизирането. Някой попита каква хармонизация. Много е просто. Един пример ще дам. В момента имаме шофьори от източно, и Централна Европа, които остават други страни, за два, два месеца. Ако погледнем решението на Европейския съюз, на Европейския съд, те трябва да се подчиняват на правото в страните, в, които, се, в които работят, в които се намират. И именно това искаме. Това решение на Европейския съд трябва да се прилага. Трябва да се прилага, се налагат санкции и то да се налагат строги санкции. Иначе а, а, може да продължат да си плащат глобите, тъй като те не са особено големи, тъй като и контрола не е особено а, срок и чест. Значи много просто е това, което трябва да се направи, за да може да имаме един по-добре балансиран пазар, в който се зачитат съществуващите норми. И това ни го казват и шофьорите от източна и централна Европа. Какво искаме, казват ни те? Искаме да работим в прилични условия. Да се връщаме вкъщи всеки 15 дена или 20 дена, а не по 6 месеца да оставаме на, в чужбина. Защото това е едно модерно робство и трябва, не трябва да се допуска да съществува. Господин Нилсън. Благодаря, господин председател. А, имах въз... една минутка, в която да се подготвя. Ние не искаме повече ограничения. Искаме да се спазват правилата, които съществуват. Тези правила могат да ни осигурят ефективен транспорт. Никой не казва, че няма да бъде ефикасен нашия транспорт, ако допуснем каботаж на полиберализираме каботажа. Господин Кун, вие споменахте че няма достатъчно данни. Да, така е. Няма достатъчно данни, за възнове, на които да се вземат решения. Трябват ни много повече и много по-надежни данни. Смятаме също така, че ако нещо се направи сега, за да се либерализира пазара, състоянието на нещата, такова каквото е сега, ще се влуши. Господин Дебака, той говореше за натиска върху цените и хармонизацията на социалните условия. Прав сте. Не е лесно. Но аз мятам, че трябва понякъде да се срещнем. Някои трябва да намалят очакванията си, други да ги увеличат, да се срещнем някъде по средата. Може ли да намалим заплатите? Не можем да намалим заплатите, но може да намалим а, такси, мита, а, а, налози и други, които са по-високи в едни страни, отколкото в други. Сега, какво да направим с цените, когато става дума за това, че те са под натиск? Трябва да има отговорност. Всеки трябва да бъде отговорен за решенията, които се взимат в областта на транспорта. И трябва да, да търсим отговорност от този, който е взел съответното решение. Мисля, че госпожа Лихтенбергер спомена това. Не знам дали към мен беше нейният въпрос, но това значи, че никой, най-малко превозвачите, ще бъдат принуждавани да взимат решения, които те не искат да вземат. Ние не подкрепяме който и да е да нарушаването на правилата от когото и да е. Но ако хората имат семейство някъде в Европа, което гладува, те ще нарушават правилата, защото са принудени да го правят. И именно големите предприятия, които е, наемат подизпълнители, които трябва да отговарят. Големите многонационални компании а, е, въз, задълбочават проблема. Благодаря. А, е, господин Стокс, имате 4 минути. за събирането на данни. Реалността е, че данните, а, които сме събрали по пътищата, а, про, показват, че законодателството не а, върши работа или не функционира така, както искаме което означава, че не ни помага с а, нищо, а да засилим, а, заздравим позициите на каботажните услуги. А, не трябва да забравяме, че опита, както ни, го, ни споделят шофьори и е, транспортни фирми е, че каботажни услуги а, се правят и по погрешка. смисъл нарушава се законодателството просто поради незнание. А, председателят даде на а, господин Пилап думата. Да, а, искам само да спомена, че спедиторите искат либерализа... Е, либерализация, но не изведнъж и сега, а постепенно. Да започнем с процеса на либерализацията и постепенно, заедно с хармонизацията, хармонизацията на законодателството и на прилагането му, да стигнем до създаването на една добра система. Споделената отговорност, да, правилно, аз не казвам, че е панацея, но все пак може да се а, използва и да даде добри резултати. Ние не искаме а, да се занимаваме с законодателство, но имаше един въпрос от аудиторията. Как работят компаниите? на базата на директивата а, за командированите работници. Ами, ам, ние работим, ние говорим с нашите работници, информираме ги какво имат право и какво нямат право да правят, работим с полицията и така нататък. Нидерландия вече не е а, транспорт транспортираща а, страна, а, Румъния сега транспортира, а, транспортираща страна. Не, това не е вярно. Отива се там, където е, е са най-низки разходите, производствените разходи. Да, така е в Румъния има а, по-низки разходи, но а, не всички сме се втурнали да отиваме там. Да, благодаря много на всички, казва председателя, на е изключително интересна дискусия, но не знам а, как, не мога да разбера, как, когато хората попитат какво значи социално хармонизиране. Това означава да се върви нагоре, не да отиваме надолу към дъното на лошите а, условия, а да вървим нагоре към добрите условия. И накрая има три принципа, на, на които се базира Европейския съюз. Свободното движение на стоки, услуги и хора. А какво имаме? Имаме държави членки, които непрекъснато са против това. Моята собствена държава го прави в момента. А това е фундаментален принцип за Европейския съюз имам предвид. знам, че твърде много обвинявам държавите членки, но а, те създават, някои от тях създават проблемите. А, а агенциите, занимаващи се с контрола, а, казват, ние искаме а, да имаме правото да подпомагаме прилагането на законите. Господин Стокс, вие наистина опитвате и това а, е нещо, което искам да ви призная на всеослушание. Искам да благодаря на господин Пастори, на госпожа Фризони и всички останали, които ни дадоха възможност. Много е интересно а, да проведем дискусията си целия ден, разбирам че е, нещата не стоят добре в някои сфери, но се надяваме нещо можем да оправим. Следващото заседание е на 6 май в 3 часа след обед, а които отиват в е, северо Англия другата седмица, аз е, ще съм щастлив да ви кажа добре дошли. Искам да благодаря и на преводачите.